Дами и господа, уважаеми колеги, моля заемете местата си. Унези, които не са поканени на това заседание, моля да, напъл... да напуснат залата. Поздравявам при нас комисарят Йотингер по една важна тема Става дума за енергийната политика. И днеска от него искам да, да чуем и да обсъдим с него политически как ще върват на там нещата, кои са големите нови проекти. Така че моля да се концентрирате първо върху слушане и след това да поставяте е, въпроси. До 4 часа имаме време, след това и до другият комисар. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на парламента, уважаеми дами и господа, днеска искам да говоря за работната ни програма за 2012 година. Комисията ще постави голям приоритет на енергийната политика – енергията, енергията в работата на комисията получава висок приоритет точно по време на криза и за постигане на способност на нашата економика, но също и в интерес на нашите потребители. Това е една е, умна обща енергийна политика. Европеизацията на енергийната политика е важна основа. поглед назад, преглед на миналата година, на тази година всъщност какво направихме до сега в консултациите. Първо, ние се намираме в решителната фаза по отношение на енергийната ефективност. Нашето предложение за законодателство базира на достепенна стратегия обвързващи мерки, които са сложени на масата. Говорим за устойчива подкрепа от парламента, от всички партии. Може да се каже даже, след като вие ни подтиквате да работим повече и е, ни подкрепете, ние заедно с съвета бихме казали, че позицията на отделните държави членки е много различна. Законодателството за енергийната ефективност ще се опитваме да изготвим по време на датското председателство и да стигнем до резултат през юни. Второ, инфраструктурата, а, интелигентните мрежи, така наречените Smart Grids, законодателство за ускорено развитие и изграждане на линии съфинансиране на инфраструктурни проекти и в многогодиш, в многогодишният бюджет, предложен от комисията по темата Connecting Europe, става дума за механизма, е, ще се отдели една сума за енергийните мрежа. И трето, външната енергийна политика да я съгласуваме по-добре ние сме направили предложение и се намираме в конструктивни обсъждания с парламента и консултации, а именно как ние външната енергийна политика да я координираме по-добре, отколкото до сега. Безопасността при офшорните зони също е една от темата. Относно прегледа през тази година. Също спомена и стрес тестовете за съществуващите атомни централи в Европа. По-настоящем те са в ход. Първо бяха извършени проверки в енергийните предприятия. Сега е вторият етап от националните регулатори и министерства. Междинен доклад е предаден. Окончателният доклад ще дойде през януари. От януари за започват европейските стрес тестове и аз съветвам всички да не бързат да стигат до заключения. Повтарям, стрес тестовете няма да бъде да води автоматично до затваряне на атомни централи и обратното. Стрес тест ще е, няма също да води до някакъв печат за високо качество. Просто искаме обективна проверка на атомните централи да направим. Ядрената сигурност, органа за ядрена, по ядрена сигурност във Франция, в междиния доклад от няко, преди няколко години установи, че е нужна голямо подобрение и като посочва точно къде са необходими да са измененията да бъдат направени. Так, стрес тестовете имат цел да постигнат една висока обща сигурност. За 2012 година ще представя накратко нашата работна програма. През декември, както обявихме, ще ще представим нашето предложение за по енергетиката до 2050 година. Това е една пътна карта, която е покана. Там ще бъдат посочени различни сценарии. И това ще бъде една, един дългосрочна, дългосрочна прогноза как би изглеждала енергийното стопанство през 2030 година ние не бързаме с предварително обявяване на резултати, ние стартираме един процес. През, през 2002 година започна процеса в Европейския съюз за обща политика по енергията и климата, за, по опазване на климата. Пет години по-късно поставихме целта 2020. Подобен процес сега искаме да стартираме във, върху основа на различните сценарии да предложим на парламента, на държавите членки, на бизнеса, на енергийните компании, на неправителствените организации, на всички участници. Не до 2017, но може би до 2014 година да стигнем до резултат, който да постави обвързващи цели, да предложения, забрани до следващото десетилетие и с поглед до 2050 година. Целта е нулева емисия на въглероден диоксид в економиката. Ще бъдат представени различни сценари за обсъждане. Освен пътната карта, искаме да поставим приоритети върху темата енергиен вътрешен пазар. Искаме да посочим докъде ще стигнем при завършването на енергийният вътрешен пазар, къде виждаме грешки в развитието, отделните пакети. През пролетта ще говорим за развитието в областта на възобновяемите енергийни източници, къде има нужда от координиране за, е, за получаване на възобновяема енергия. Един проект Хелиус има в Гърция. Също как европейският енергиен пазар да се интегрира в отделните държави членки искаме да говорим за възобновяема енергия в Африка и за нашите системи и взаимното им интегриране. Искаме да представим доклади по темата CCS, улавяне и съхранение на въглерода, къде изостават държавите. Например, моята родина Германия ми тук идва на ум – и също по големият комплекс Айлук искаме да направим оценка на въздействието. Колегата Хелдигард и ИС заедно ще извлечеме изводи, които се обсъдим с вас. Тоест, от една страна става дума за редица проекти, които са започнати. Това са от законодателство. Е, ще бъде завършено през следващата година след консултации и второто до нови проекти, предложения, които ще ви представим. Тоест, аз твърда, че дневния ред ще бъде пълен по тази тема енергийна политика. За това ще се радвам на такива конструктивни консултации с вас и през следващата година. Благодаря, че ме изслушахте в това кратко въведение. Готов съм да отговоря през следващите 40 минути на ваши въпроси. Благодаря за информацията и започваме с желащите да се изкажат по списък. Започваме с госпожа Дел Кастил. Значи, е, Благодаря, господин председател. Председателят, моля ви не повече от две минути. Благодаря на комисаря за това, че дойде да ни представи целите за 2012 година в по-широк контекст. Искам да кажа следното. Вече сме към края на 2011 година, е, много натоварена година за комисията и за поверения ви ресор – бяха представени няколко законодателни и незаконодателни доклади в областта а, на инфраструктурата, енергетиката. За следващата година виждам, че може би от законодателна гледна точка не са предвидени кой знае а, колко доклади. Тук ще направя три коментара. Не знам дали можем, може да ни бъде показан доклада за ядрена безопасност. Той е предвиден за втората половина 2012 година. Би било добре да го видим по-рано. По-нататък вътрешния пазар и третия енергиен пакет задължително, защото ако не направим това, не можем да предприемем следващите стъпки което ще доведе до закъснения в редица държави членки. Трето място възобновяемите енергийни източници. Тук искам да кажа две неща. Първо, необходима е оценка на въздействието от различни гледни точки. Така че решенията, предложенията и насоките в тази област да се да почиват на цялата налична информация. И второ, искаме да постигнем напредък, но държи много на законодателните предложения за ВИ. Разбира се, 194 член на договора, в крайна сметка държавите членки енерги... финансират енергийния пакет. Всъщност, е, този, в този, по отношение на този пакет има сериозни различия между държавите членки. Става дума по-конкретно за енергийната структура. Мисля, че трябва да държим сметка за това. Разбира се, енергийната структура е в правомощията на държавите членки. Госпожа Рера Мадорай. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря за това, че дойде да говори пред нас и за информацията за това какво предстои в неговия ресор. Моята колега госпожа Кастио каза, че през последните години постигнахме сериозен напредък при разработването на общностна енергийна политика. Моята група обаче смята, че има какво още да направи. Няколко коментара искам да чуя вие какво искате да кажете. Както знаете, нашата група винаги е защитавала идеята за ясни задължителни цели – за енергетиката и за целите на енергетиката намаляване с 20% на емисиите на CO2 до 2020 година. Това е първата стъпка към по-сериозно намаляване през 2050 година. Смятаме, че това може да се постигне, като се повиши ефективността на е, жилищния на сградния фонд, като повишим енергийната ефективност на сградите, мисля, че комисията трябва да излезе с документа по този въпрос, именно задължителни параметри за енергоефективността на сградите. Имаме нужда и от нови задължителни цели за 2300 година така ще може да се изгради стабилна рамка за този тип енергия. Също така искам да повдигна един въпрос, на който сме обръщали сериозно внимание в нашата комисия, но като че ли той излезе извън полезрението и това са електромобилите. В моята група се надяваме, че приемането на доклада от фокус групата за мобилността в Европа в рамките на мандата на комисията би трябвало да доведе до конкретни предложения за е, общи стандарти е, за електромобилите. Бих искала да чуя какви са плановете на комисията в тази област. Също така, господин комисар, казах ви какви са надеждите на нашата група, но като заключение искам да ви попитам е, вашите мечти какви са? какъв е вашият идеален сценарий в областта на енергетиката и научните изследвания до 2020 година? Да, наясно сме с това, че трябва да използваме и да оползотворим максимално труда на учените в Европа, за да постигнем целта за нисковъглеродна енергетика. За да постигнем това, господин комисар, на вас ви предстои много работа и можете да разчитате на подкрепата на моята група. Председателят, мисля, че вие говорите за рай на земята. Да бъдем малко по-реалисти. Благодаря, господин комисар, за присъствието. Имам четири конкретни въпроса. Първо, по директивата за енергийна ефективност – вие казахте, че държавите членки не искат цели, а вие предлагате мерки. В съвета се води, доколкото разбирам, дискусия, след като държавите членки виждат какво предлага комисията и биха искали малко повече гъвкавост и може би в крайна сметка биха предпочели задължителни цели и гъвкавост в мерките. Приема ли, удовлетворена ли би била комисията от такъв изход на преговорите? Освен това, говорихте за енергийни карти до 2030 година. Това ще включва ли целите за възобновяемата енергия до 2030 година? Питам, защото индустрията иска да знае какво им предстои с а, целите 2020, като че ли в момента има проблеми. Работните места в областта на ВИ са, са много важно съображение. И фирмите се чудят какво предстои. Вие казахте нещо за координацията на а, системите на възобновяеми енергийни източници. По-нататък по отношение на разчетите и прогнозите не сме получили нищо. Бихте ли казали, че ще излезете с конкретни фактори за конкретни фуражи? По ядрените тестове за издръжливост ще предприемете ли холистичен подход към нормите за безопасност? И дали промените в климата и въздействието им върху необичайни явления като наводнения ще имат някакъв ефект. Благодаря, госпожа Форт има думата. Благодаря, господин комисар. Съвсем накратко по регламента за безопасност на офшорните петролни платформи. Убедена съм, че вие искате при тези платформи да има безопасност. И това беше намерението и на нашата комисия. Вашият регламент предизвиква загриженост, а именно, че в някои аспекти предложеното законодателство може и да не е толкова категорично като предложени мерки за безопасност, колкото е в някои държави членки с зрял режим. И, в, и тъй като ще формулирате това в регламент, може да се стигне до отмяна на съществуващо законодателство и несигурен режим и за регулаторите и операторите. Не вярвам това да е вашето намерение, господин комисар. Не вярвам това да целите с регламента. И се питам дали не можем а, да работим съвместно комисията и парламента да предвиждаме максимална регламентация тогава, когато е необходимо и когато има удачни режими, те да бъдат запазени. Обедена съм, че вашето намерение не е било да снижавате нивото на съществуващите норми. Бихте ли го потвърдили? Госпожа Коларска-Бубинска. Благодаря. Една кратка забележка в началото. До сега само жени е, се изказваха от името на различни политически групи и това е много красноречиво за отговорността на жените и чувство им на отговорност по отношение на регламентацията, а мъжете управляват фирмите. Говорихте за задължителни цели в интерес на стабилност. Мисля, че вашето предложение за изготвяне на различни сценарии и представянето на различни на, на на цяла гама от цели е много разумно. Ние живеем в несигурна среда, предстои период на сътресения и екологичните цели ще зависят от цялостната ситуация. Предполагам, че представенето на пътната карта ще бъде под формата на различни сценарии. И един въпрос. Миналата година в работната си програма поставихте акцент върху необходимостта от изпълнение като ключова задача на комисията. Тоест, всяка регламентация, всеки регламент е необходим, особено третия пакет. Вече изтича третата година. Ви обещахте да говорите за изпълнението на вътреш... и изграждането на вътрешния енергиен пазар – и моят въпрос е свързан с плановете ви за изпълнение на отделните държави и членки. Що се отнася до изпълнението на третия пакет, искам да разсея някои съмнения. Прочетах в медиите, че госпожа Меркел ви е призовала да проявите гъвкавост към страни, които не са удовлетворени от решенията в третия пакет. В някои руски медии четем, че госпожа Меркел е призовала за промени в третия пакет. Искам да попитам каква е вашата позиция а, по изпълнението. Благодаря. Добър ден, господин комисар. Сега аз ще наруша последователността на дамите ораторки. Разбирам, че мъжете може би са генетично по-слаби, продължителността им на живота е по-кратка, но поне в тази комисия мъжете са много силни. Искам да изразя нашето уважение към колежките. Имам обаче един много важен въпрос към комисаря. Забелязваме, че в Европа настъпват промени по-конкретно в енергийната структура. Някои от тях са най-сериозните промени за последните 100 години. Следователно, преносната мрежа става все по-важна, когато говорим за местоположението, разположението на ресурсите от географска гледна точка. Това е особено важно с оглед на нарастващото значение на съвременните технологии. Как виждате вие времевия хоризонт и технологиите, които ще се използват? Как ще координираме тези нови преносни мрежи? Как ще се осигури, осигурят връзките между тях? Защото ако различните мрежи са свързани с различни срокове. Най-добрите няма да станат водещи, по-скоро обратното. Ето защо аз се питам как виждате вие нещата до година, следващата година и по-последващата година от гледна точка на координацията, защото днес енергийната структура се определя от държавите членки. Док Фро... Доктор Фройд каза, че всяко човешко същество съдържа в себе си е, е част от женското и част от мъжкото. И сега, що се отнася до мен, говори част от женското. Господин комисар, вие говорихте за пътна карта за 2300 и 2050 година. Искам да ви задам един въпрос за 2020 година. Какъв ще бъ... каква... каква ще бъде въглеродната равносметка в Европейския съюз след 8 години? Струва ми се, че ние се бавим и ако вярвам на различ ако имаме предвид факта, че непрекъснато се откриват нови централи на изкопаеми горива. Е, моят въпрос е през 2020 година какъв смят, каква смятате, че ще бъде въглеродната равносметка? Втория ми въпрос е свързан с руския газ е, и нашата зависимост от е, него. Има ли напредък по този въпрос? И на трето място ядрената енергетика. Вие говорихте за тестове за издръжливост и казахте, че ни, нито ще бъдат спирани централи в резултат на тестовете, нито пък ще се предоставя знак за качество каква ще бъде последицата, е, какви ще бъдат последиците и каква ще бъде функцията и значението на тези тестове. Господин комисар, е, оценявам е, вашата подкрепа за обща енергийна политика и вашата безпристрастност по отношение на националните енергийни договорености, постигани дори от най-големите държави членки. Е, в комисията обаче, като че ли настъпва момента на истината, може би поради факта, че Руската федерация и, руските газо, и руския газов монополист ще предприеме кампания да унищожи енергийния пакет и основните му принципи и правила. Моят въпрос следователно е Можете ли да декларирате в тази комисия, че ще защитите третия енергиен пакет от подобни изявления, направени от руснаците, от някои германски и френски политици? И Второ, изключвате ли ситуация, в която Южен поток ще бъде изключен от достъпа на трети страни и в третия енергиен пакет в близко бъдеще? колегата Хюбнер. Благодаря, господин комисар. Радваме се, че сте на нашето заседание. Споменахте две важни теми. Първо, когато се развива структурата на енергийните източници, е новата пътна карта. Ще включите ли е, и шистовия газ? след като се докаже, че е, тези източници могат да бъдат альтернатива на руския газ. Втория ми въпрос е свързан с енергийната ефективност. Какво мислите за енергийната бедност? Производителите по какъв начин ще е, всъщност финансират е, потребителите в други страни, защото сега се говори, че е, всъщност производителите ще, фи, ще финансират някои потребители. Господин Бенсън е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Говоря, ще говоря за директивата за енергийната ефективност. А, доколкото знам, а, съвета а, не иска да приеме обвързващи цели. 26 министър, доколкото си спомням, бяха против целите с задължителен характер и само един без за. Една директива работи с обвързващи е, мерки и механизми, а пък повечето държави членки не искат това. Тъй, че каква ви е целта и как мислите да я постигнете? 20% за енергийна ефективност. Какво ще стане с тях? Добре. И аз имам два-три малки въпроса. Първият е и има потребност от инвестиции в електроцентрали. В моята държава членка се засилва проблема, че някои финансови инвеститори не могат да инвестират в такива електроцентрали, защото казват, че са инвестирали в други централи, други мрежи. И третият вътрешен пазар нямат право да инвестират там. Това третият а, енергиен пакет ли е и може ли да дадете разяснение по тези нагласи? Другият въпрос възобновяеми енергии. Вие казахте, че има голяма общност в Европа. Какво означава това системи за насърчаване, за европейски стимули да бъдат заменени от тях? По-голяма ефективност на мерките? И третият ми въпрос. Как оценявате въздействията на решенията в областта на енергийната политика върху индустрията. През последните месеци имаше интензивно обсъждане за това, че е нужна енергийната индустрия и критично се гледа на економическото развитие. Все повече и по-често се говори за нарастването на товара от разходите за енергия. Знаете ли кога ще достигнем до границите е, на натоварване на политиката, свързана с политиката на енергията? Не само целите по въглеродния диоксид, но и може ли европейската индустрия да спазва целите? Други въпроси не ми хрумват. Комисаре, давам ви думата. Заповядайте господин председател. Нека да отговоря на последната точка първо. Ние сме в месец ноември 2011 година. Ако добре върват нещата, ще имаме възход, ако не, ще имаме рецесия в Европа. Днеска прие комисията годишният доклад за растеж. Следващата година няма да имаме растеж. Поне 10 държави намаляват а, растежа си, а тези 10 държави, които пък ще има растеж, той е съвсем слаб. Затова умната енергийна политика за, за индустрията и паралелно за опазването на климата става все по-важна. Важното е, че в редица държави членки, като Италия, Германия, Белгия, Чехия. Суровините и разходите за енергия и ток играят по-важна роля, отколкото разходите за работната сила. Именно в сломанодобива, алуминиева, хартиената индустрия, медодобива, хранителната, хранително-вкусовата промишленост, химическата промишленост. Затова съм готов да обсъждаме енергията и индустрията. Темата за опазване на климата става все по-важна. Готов съм да обсъждаме коя енергийна политика ще запази работните места, а коя прогонва а, и, индустрията и влияе зле на индустрията. Това по отделните точки сега ще се спра. Когато се говори, че не съм казал, че ще бъдат затворени няма да бъдат затварени ядрени централи. Това не е верно. В момента съм обективен и неутрален. Аз казах, че стрес тестовете няма да доведат нито до печат за качество, нито пък ще има автоматизъм за затваряне на атомни централи. Но последствия ще има. Ще се оцени положението, доколко е удачно допълнително да се усъвършенства техниката, ефикасност на разходите, какви препоръки ще издадеме да не, да, да не се разширяват или да се разширяват атомни централи и модернизират, смятам, за, че е възможно това да се направи като резултат от тестовете. Този доклад няма да може да го представим преди март, април следващата година. Стрес теста е от три етапи. Първият етап проверка на, от самите енергийни компании. Второ, от, проверка на държавите членки чрез техните регулатори. по настоящен сме в този етап до 31 декември. След това ще издадат доклади. През януари започваме нашата работа като Европа. Например, французите, австрийците ще проверяват в Германия, французите в Австрия, финландците в Белгия, холандците в Словения. 7-8 мъже, жени. Нужна ни е оценка и резюме няколко седмици за изготвянето на доклада, така че преди април не може да очакваме доклада. Но важно е да се работи старателно и това има предимство през бързината. И след това ще направим едно предложение. Какви последици ще има за материалното законодателство за по-голяма ядрена безопасност? а, ние сме получили задача от Европейския съвет не за 2014 година, още сега да приемеме директива за ядрената безопасност. Става дума за 2012 година. Трето, третият пакет по вътрешния пазар. През последната година и през първата половина на тази държава консултирахме държавите членки. През септември тази година установихме и редица нарушения в договори, проведохме процедури в тази връзка в държави членки по отношение на гъста 18 държави, по отношение на тока се забавя прилагането на законодателството. И се обърнахме към съда. Няколко държави членки сега доброволно прилагат пакета Иначе скоро съда ще се произнесе. Канцлерката ни в едно полуизречение в Крайзвалде спомена при откриването на първата електропроводна линия пред руските партньори Медведев и Газпром каза – Ако европейското законодателство не се разбира, то тогава трябва да го променим. Моето решение е, че третият пакет за вътрешния пазар се разбира, но не се приема. И това е голяма разлика. Руснаците го разбират до 100%, но не искат да чуят за него. Руснаците са собственици на газ, газови компании, линии газови електроцентрали на място и екипи, които да носят на фанелката си надпис Газпром. Те искат целият цикъл да затворят. И за това можем да говорим през 2009 година. Но вие като парламент и като съвета са на друго мнение. Тоест оперативно разделяне на транспорт и разпространение на енергията. И към това се придържат всички. Както европейските страни, така и трети страни. Аз не намирам в нещо проблем от Норвегия да се докарва тук гъста и да се консумира. Също алжирците не са, нямат нищо против, но руснаците не искат това и упражняват натиск и мисля, че можем да кажем, руснаците остават наши най-големи партньори, но натиска предизвиква контранатиск. Руснаците трябва да разберат това нещо. И по този въпрос работим. Въпреки това полуизречение от госпожа канцлерката на Германия. Освен това Германия не може да промени третия, закона по третия вътрешен пазар евентуално инициатива на комисията, обаче ние не предприемаме такава коми... инициатива. Парламента трябва да вземе решение, но също не се желая такова решение. Ние всъщност държиме картите в нашите ръце. По темата Южен поток. Това е един груп, груп план, един едър план. Редица държави членки особено някои, където вие имате избирателни райони и от части партии, към които вие принадлежите, се взеха становище по Южния поток и аз това го приемам, но това не ни улеснява работата. Няма определене на трасето, няма заявления и няма също заявление за изключения, разрешение за изключение по третият пакет за вътрешния пазар. Ето защо не е нужно да се взима решение по Южния поток. С удоволствие ви казвам следното. След като напредне планирането, всички държави членки както и вие ще научите своевременно за намеренията на руските партньори, за да чуя вашия съвет, за да вземем решение в наша полза. Но при планирането на Южния поток установявам, че има някои европейски газови предприятия, които участват. Между другото, едно германско предприятие и едно френско, които, която което принадлежи на държавата. И това не улеснява нашата работа. Имаме ясна позиция по шестовия газ и въпреки, че може да се стигне до демонстрационни проекти и държавите членки възоснова на законодателството в околната среда. Ние нямаме нищо против, но, но сме е, всъщност за. По-настоящем, конкретно казано в Польша, се изпробва такъв модел. Мисля, че шистовия газ няма да замени досегашният природен газ, но е важна, важно допълнение – за да се намали зависимостта от внос на газ. Относно хоризонта 2020 и изследванията, с колегата Ден Квин съм в добър контакт. В комисията отговарям за енергетиката и изследванията. Всички програми, които имаме, ще продължим. И със сигурност ще получим повече средства. Цялото изследване ще бъде подкрепено в бюджета с 8 милиарда евро за 7 години и се надявам, че ще се вземе днес решение между парламента и съвета. Но мога да ви кажа, че при конф... годишна конференция на ИТА в Кабараш през миналата седмица европейците не бяха разбрани. Руснаци, китайци, американци се чудят, че Европа няма пари. И, но, то, но е важно да се спазват договорите. Мисля, че това, това ще бъде скоро променено. 8 милиарда евро за изследвания. Изхождам от 10 до 30% от сумата за изследвания в областта на енергията. И след това, като знам какво ще, какво ще разполагам всяка година. През следващата година можем да говорим за приоритетите на европейските изследвания в областта на енергията. И тогава до 14 година имаме време. Въпрос имаше за офшорните платформи. Ние не искаме максимални стандарти за безопасност, а минимални стандарти за безопасност бих казал просто казано, Великобритания на добро ниво по отношение на стандартите за безопасно. Норвегия има два-три по-строги стандарти. За нас е важна най-добрата практика. Става дума за това в Средиземноморието и в Черноморието са по-лоши стандартите но никоя държава членка не може да зададе по-строги стандарти, от които съществуват. При първите ни разговори в Лондон с нефтени компании, с правителството, установихме, че, че има загриженост сред компаниите, че Европа се намесва. Тоест нужда е реклама от нас и от вас за изготвянето на една европейска директива. Смятам, че това е разумно. Имаше въпрос. Стандарти за безопасност при ядрените централи. Лондон има много добро разбиране за безопасност и сигурност, но ограничена готовност за прозрачност. И тук въжи. Нужна ми е всякаква подкрепа за това английското правителство да зададе по-строги мерки за електроцентралите и особено за нови ядрени централи. Айлок тематиката ще има оценка на въздействието, ще дадеме предложение за законодателство с вас и с други, които са ангажирани. Колегата Томас, но той днеска е болен. След Велик ден до година ще обсъждаме тази тема. Относно мрежите, какъв ще е времевия график? Първо става дума за стандартизиране. А, интелигентни мрежи. Стандартното предложение е с Синалек през пролет места става дума за големи европейски региони, например в Европа Северо-Запада, Ирландия, Великобритания, Дания, Германия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Франция, Северния партньор Норвегия и през Балтийско море газ и електрически ток. Да съгласуваме тези неща и във времето. И чрез ЕИСА регулаторите за транспортните такси да бъдат със сравними цени, за да има стимули за инвестирани, е, стимули за инвестиции от е, банките, също да има такова желание, не само от компаниите. Енергийната бедност, да го нарека така, това е за нас нещо сериозно. Не бива повишаване на цените на енергията без повод. Когато говорим за нови мрежи, инвестиции, за безопасност, но имаме, имаме фактори, които не са необходими. Възобновяваме енергийни източници, данъчни облагания, такси. За това тока трябва да може да бъде заплатим, да получаваме топлина чрез заплатима електроенергия, а не да има заплаха от цени на енер... електроенергията и въобще на енергията. Относно въглеродния диоксид и емисиите на въглерод диоксид, целта 20% се намираме а, в добро положение. По план се движим, но ще кажа ясно когато през последните години надминеме целите по въглероден диоксид, е възможно кризата за това да е причина, тъй като след като не функционират много предприятия или с намалена капацитет функционират. Мисля, че редукцията на въглероден диоксид трябва да разглеждаме като иновация, а не да казваме, сега сме в криза, значи всичко е наред, но когато се получи растеж, в индустрията ще стане по-сложно. Следващия въпрос. Искаме ли да имаме нови обвързващи цели след 2020? Аз смятам, че е важно, но не е задължително. В течение на обсъжданията с вас искам да, говоря по този, да говорим по този въпрос. Смятам, че цел с по-високо намаляване на въглеродният диоксид в економиката, смятам, че е важно. Ако ако работиме по целта 2050, през 2030 година също трябва да е по-малка, по-малко въглеродния диоксид. Относно възобновяемата енергия, днес казваме 20% в микса на първичната енергия и 10% в сектора на транспорта в сектора на транспорта това означава Байерфил, но аз не съм убеден от първото поколение. Докато не се приближим до второто поколение и докато мобилността не, електрическата мобилност не играе по-голяма роля, смятам, че нова обвързаща цел за а, бензини, за дизел, за транспорт, по-добре да не поставяме такава. Става дума за биогоривата. Става дума за гарантиране на по-голяма устойчивост. По отношение на тока, 20% в енергийния микс означава в транспорт ако при транспорта постигнем 10%, в производството на електрически ток да е 35%. И това се приема от държавите членки. Някои правят повече, Австрия 50%, Дания 40%, други по-малко, но общо 35% да е средното. Става интересно. Ако за 20, 2300 поставим по-висока цел, обвързващ, например 45% в областта на електрическия ток, ни е нужно възоснова на въжащия договор от Лисабон одобрение от всички 27 държави. Това не става с множество, тъй като е от компетентността на държавите членки енергийния микс. Одобрение на всички 27 държави. Две големи важни европейски държави възниква и те ще са съгласни 55% възобновяема енергия. Въглища 90% за ток. Можете ли да се представите европейските приятели да са съгласни на максимум 55% въглища да се използват за ток? Не вярвам това да са съгласни. Така че не, не, не бива да имате големи надежди, големи иллюзии. Второ, Франция по-настоящем 76% атомна енергия. Можете ли си представите през 2300 година да им кажем, е, трябва да имате 55%? Може би зелените може да ги накарат. Саркози обаче няма да е съгласен. Затова дебата трябва съвсем приятелски да водим, тъй като докато договор е такъв какъвто е, трябва всички, които се намират в една лодка, да помислят за една обща обвързваща цел и колко е удачно. Следващата тема е енергийна ефективност. Молбата ми е основно към съвета. Очаквам честност. Знам, че парламента, драги колега Бенсел, драги и други колеги, преференции за обвързващи цели 20%. Със съвета многократно говорих. Утре ще говоря още веднъж целият преди обяд, от 10 часа започвайки. Е основната тема това. Съвета до голяма степен отхвърля това, но Дания, може би Дания е съгласна. Всички други отхвърлят. Така, преди е, прилагаме двоетапната стратегия, сега мерките, а след 2-3 години обвързващи цели, ако мерките не действат. Но, но плацебо мерка, мярка не искам. Затова задължителен одит за по-големите предприятия, за по-голяма редукция на, на, на емисиите за всяка фирма и по-малки емисии при публичните сгради. Сега държавите членки казват, нужда ни е по-голяма гъвкавост. Аз съм готов за гъвкавост, но това означава обвързваща цел 20%. Но едно не могат да имат държавите членки. Да нямат обвързваща цел, да няма мерки, които да са обвързващи, гъвкавост, коя, чрез която никога не се стига до целта. И, и аз малкото пинг-понг топка ме подхвърлят, като разговарям а, с различните заинтересовани страни в парламента. Има различни мнения, бих казал. И има възможност да стигна до едно мнение. Но в съвета а, по тази тема, когато се говори нещо в, в неделя, Там се казва ниско висящите плодове. Най-ефтината, най-ефтиния енергиен източник. Но понеделник до петък се говори други работи. И аз разбирам, когато имате една публична сграда, казарма, училище, болница и реновирате от а, покрива до топлоизолацията, до мазето до сетерена. Това струва еди колко се евро на квадратен метър. През първите 5 години не се възвръщат тези средства, трябва поне 20 или повече е, години. И въпросът е дали поколението, което е над 60 години, е готово да инвестира. И децата да наследят ниско висящите плодове, някои предпочитат вместо саниране да се финансират други неща. И в политиката, политиците казват нямаме пари, криза е, намаляват бюджета. И искам да, да схвана на база, даже в Берлин, Штутгарт, но още повече в Атина, Мадрид, Лисабон, Дъблин и други места. Енергийната ефективност е подчинена на бюджетите. Затова искам да из ключ да кажа, че инвестициите ще успеят само когато се формулират като приоритет. Тогава може въпросът да бъде дали училището трябва да бъде енергийно ефективно, т.е. повече деца да има в клас, тъй като по-малко училище, учители да има. Това е въпрос на, на равновесие, на обмислене. Например, по-малко поли полицаи, обаче е една санирана сграда на полицейското управление, по-малко услуги от цена на държавата, но по-добри казар, казарми и спортни е, зали. Това е дебат. И разбира се, е важ, важни са инвестиции и възвръщаемостта. Че възвръщаемостта идва чак след две десетилетия. Благодаря ви. Пожелавам ви по-нататъчни добри консултации. Благодаря. Следващият а, комисар е пред вратата. Благодаря ви за дебатите. Айде то. Change, change,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 Dámy a pánové. Уважаеми дами и господа, продължаваме. Сега ще говорим по енергийни въпроси. Извинявам се, че господин Рол, председателят е, се наложи да излезе, помолиме да го заместя и ще говоря на чешки. Искам да приветствам с добре дошъл комисаря Поточник. Той идва да говори пред нас по един много важен въпрос. Ефективното използване на ресурсите в Европа. Така че направо ще му дам думата за 15-20 минути, след което ще му зададем въпроси. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Първо искам да кажа, че много ми е приятно да се върна в старата си комисия. Редовно се общувах с ИТРА, когато бях комисар по науката и изследванията. И много се зарадвах, че отново ще се видя с вас, за да ви запозная с най-новото в екологичната политика. Защо? Защото през последните две години се опитвам да поставя екологичната политика в контекста на економиката, промишлеността и иновациите. Мисля, че там са основните ползи за, и за а, околната среда. Екологичното законодателство, което се приема от вас, осигурява по-чист въздух и води за европейците. Трябва да продължи да се прилага с тая цел. Много по-добре е обаче да се осигурят е, стимули и начини е да спрем да е, замърсяваме и да е, осигурим устойчиво производство и потребление. Предимствата на този подход не са само екологични. Нашето е, бъдеще, конкурентоспособността е, са свързани с способността ни по-ефективно да оползаяване на ресурсите. Ето защо през 20 век населението на света нараства 40 пъти, а, производството 40. Знаете, населението 4 пъти, производството 40 пъти, ползването на изкопаеми горива 16 пъти, риболова 35 пъти, използването на вода 9 пъти. Този растеж през последните 100 години осигуряваше както здраве, така и благосъстояние. Но преди няколко седмици приветствахме нашата планета седмия милиарден човек. А, с население от 7 до 9 милиарда, а, този път вече няма как да бъде а, е, устойчив. Тъй, че е, до 2050 година ще ни трябва три пъти повече ресурси. Само, че вече 60% от основните екосистеми, от които зависят е, тези ресурси, са обеднени и не се използват е, устойчиво. Тъй, че не можем да не променяме нищо. Първото ми послание е, че е, ефективното ползотворяване на ресурсите не е въпрос на избор, то е нещо неизбежно. Трябва обаче да видим дали ще го почнем да го вършим от сега или ще изчакаме да бъдем справени за стената. Позицията на Европа в един беден на ресурси свят не е особено добра. Видяхте в доклада на господин Буйтикофер, че сме бедни на болезни изкопаеми. 48% от мета, медната руда я внасяме, 64% от цинка и боксита, както и 78% от никела. Същото въжи и за кобалта, платината, титана и винадия. Цените на много ресурси намаляват през последните 150 е, години, като изключим периоди на война и а, кризи с нефта. През цялото време пък продължава да се дига цената на труда. Трябваше да намираме начин да се справяме с това, като повишаваме производителността на това 20 пъти е повишената, а тя през същите 150 години. Този цикъл на разходи производителност доведе до а, технологичния ни а, напредък. Нещата обаче сега се промениха. А, повишението на цените през последните последното десетилетие всъщност изтри спечеленото чрез производителност през последния век. В днешно време материалните разходи съставляват повече от 40% от общите разходи за производството, в сравнение с по-малко от 20% за труд. В миналото, както казах, с това се справяхме чрез повишаване на производителността на труда. И а, сигурен съм, че а, невидимата ръка на повишаването на цените ще а, ни тласне също към ефективност на а, ползването на ресурсите. Едни добре е, функциониращи пазари а, все още не, съществ... не съществуват, за, е, е, когато става въпрос за чист въздух, чиста вода, риба. Ако задължението ни е да се справим с това, политиците трябва да излязат с ясни послания така, към стопанската и, общ... и обществената общност, така че да могат да вземат правилни инвестиционни решения. Това е ясно в промишлената политика на Япония, Корея, Китай. След няколко след няколко а, века ресурсоем, ресурсоемък растеж е, сме обречени на е, неефективно оползотворяване, оползотворяване на ресурси. Но възникващите економики обаче са по-гъвкави. За да останем е, конкурентоспособни ние, трябва да изпълним големи, широкомащабни структурни реформи. Трябва да изпратим точни послания, за, свързани с дигането на цените, така, защото да гарантираме, че производителността на ресурсите се повишава. Приспособяването в а, потреблението е много сериозна тревога за промишлеността, но е важно да се разбере, че по-малко неща не означава по-малко печалба. Трябва да дематериализираме, а не да деиндустриализираме. Трябва да разработим по-интелигентни продукти, които <clears throat> успяват да постигат същото с по-малко суровини. Трябват ни нови а, стопански модели и повече съсредоточаване върху цикъла на изпълнение на а, проекти и стопански дейности. До сега а, говорих за, за какво и защо трябва да направим. И разбирам от вас, ще становище, а, вашето становище за ефективното ползотворяване на ресурсите, че си давате сметка за тия аргументи. Нека сега да видим как това може да се изпълни. Как можем да превъзмогнем бариерите пред нашата економика? Как да помогнем на стопанските дружества да разширят хоризонтите си? Как да извлечем полза от иновациите, които ще ни трябват в някои сектори? Как да наградим онези, които се справят най-добре и да насърчим останалите да озеленят продуктите си? Именно на тези въпроси се опитваме да отговорим в пътната карта за ефективно ползотворяване на ресурсите. Първо, нека да ви напомня, че това не е моя пътна карта, е пътна карта на комисията. Тя бе прията от цялата колегия. Това е общото становище за това къде трябва да сме стигнали до 2050 година и как да стигнем до там. Ефективното ползотворяване на ресурсите беше в сърцевината на европейската структура, европейска стратегия за структурни економически реформи, когато а, получи статут на водеща инициатива в стратегията за 2020 година. Възоснова на тая водеща инициатива, а, пътната карта а, доразвива визията ни за постигане на устойчивост а, от страна на всички заинтересовани страни визията ни за постигане на растеж и по-добри е, стандарти на живот предполага осъществими реални инициативи, а пътната карта са, написани, са разписани междинни цели към 2020 година, основно в три области – къде живеем, какво ядем и как се придвижваме. Поради една проста причина. Това са трите области на човешката дейност, които поглъщат 80% от ресурсите. Пътната карта се основава върху много съществуващи инструменти от законодателство в областта на околната среда до зелени обществени поръчки, програми за екодизайн и така нататък. За първи път обаче всички тези инструменти се събират в една рамка – която сама по себе си седи в по-широкия контекст на структурната ни економическа програма. В пътната карта не са написани подробностите. Това са 24 страници. Там са начертани междинните цели за 2020 година, политическите насоки и приоритети. Например, призоваваме, а, призоваваме да се спре депонирането на отпадъци на сметища до а, 2020 година спирането на вредните за околната среда субсидии, също и устойчиви модели на хранене и земеползване. Пътната карта предлага а, отстран... премахването на субсидиите, които са вредни за околната среда миналата година а, бяха, намален, бяха а, заличени от плановете ни 20 милиарда а, субсидии за изкопаеми горива. А пък данъчни а, преференции за лично ползване на служебни автомобили струват на бюджета ни 54 милиарда евро. Ако цялостният преход се извършва от всички държави членки и се стига до успеваемост до 10% в най-добрите, ще постигнем еквивалент на приходи от данъци от 1,4% на ПВП на Европейския съюз. Това ще спомогне за намаляване на данъците или на дефицита. Дават се сериозни възможности за фискална консолидация и за това ще видите, е, че е, плановете ще са изцяло залегнали в е, годишната стратегия за растеж за 2012 година, която приехме неотдавна. По такъв начин ще се насърчават и домакинствата да ефективно да оползотворяват ресурсите. Пътната карта отразява инструментите както от страна на търсенето, така и на предлагането. Това означава, че използваме иновациите както да потикваме, така и да приканваме и а, избягваме повишаването на потребление. От, една, от страна на търсенето, на предлагането, да разширяваме, например, критериите за екодизайн. А пък от страна на търсенето се опитваме да оптимизираме, оптимизираме пазара, като, например, засилим значението на екомаркировката. Трябва да насърчаваме екосъобразни продукти, за да гарантираме, че и производителите и потребителите имат надежна информация стимулите за зелени продукти трябва да се основава пък на надежни твърдения за екологичния статут на продуктите политиките ни за развойно-изследователска дейност също трябва да подкрепят а, тези процеси е, и да се превърнат в а, неделима част от а, партньорствата, които ще създава комисията през средата на 2012 година ще започне инициативата за интегриране на заинтересованите страни по водоподаването, водоснабдяването. това е въпрос, който съм обсъждал с комисаря Чолош. Плана за екоинновации ще го приемем до 3 седмици и той е, се занимава с конкретните проблеми в екоинновациите, като например липсата на познания у а, инвеститорите и а, лицата управляващи фондове. Също така има за цел да запълни някои а, дефицити. Има за цел да облегчи а, достъпа на научни изследвания на пазара а, и а, укрепване на пазара а, на екологичните отрасли. Това включва управлението на отпадъците, рециклирането, енергийната ефективност и устойчивото управление на водите. Пазара на тези продукти и услуги нараства с 5% годишно и се очаква да се утрои до 2030 година. Ефективността обаче не е потенциал само на зелените технологии. Надявам се, че съм успял да ви убедя, че става въпрос за повишаване на устойчивостта на цялата ни економика и също повишаване на нейната конкурентоспособност. Утре Макинзи ще публикува нов доклад, който показва ползите от производителност, повишаване на производителността за компаниите и как мерките за е, ефективност на ресурсите могат да допринесат е, с това. Нашите модели показват, че 1% намаляване на, на ползването на ресурсите може да е, доведе до допълнителни 23 милиарда за стопанския сектор и 150 хиляди нови работни места. Прогресивните фирми вече разбират е, значението на ефективното ползване на ресурси, но трябва също да си дадем сметка, че микро и, малките предприятия са печеливши. Трябва да се уверим в това в прехода, през който предстои да преминем. Тези а, е, фирми а, е, трябват, трябва да получат подкрепа. Дами и господа, в заключение, Искам да кажа, че трябва да започнем да гледаме на екологичната политика не като ограничение на конкуренцията, а като е, инструмент за гарантиране на конкуренция в бъдеще. Трябва да се гледа на нея по друг начин. Ние не защитаваме околната среда от бизнеса. Ние използваме бизнеса, за да защитаваме и опазваме околната среда. това е възможност е, да работим заедно и за комисиите по околна среда и по промишленост. За доброто на околната ни среда, но също и е, за доброто на европейския бизнес и неговата конкурентоспособност. Обеден съм, че проблема на свръхзадлъжнялостта, при който сме изправени днес, може по един устойчив начин може да се реши чрез повишаване на конкурентоспособността на Европейския съюз. А нашата конкурентоспособност няма да бъде устойчива, ако не отрази някои от основните е, глобални тенденции ограничението на наличие на ресурси е, може би, най-важният след тези фактори и а, може да допринесе за една а, много а, крехка и нестабилна Европа. Естествено, че няма да се съгласим по всички въпроси, но е време да укрепим сътрудничеството си. Би било огромна политическа и стратегическа грешка да пропуснем тази възможност. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Госпожа Хъбнер е първата, която иска да зададе въпрос. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за изложението. Представихте ни много интересна информация, че 50% от нашите енергийни потребности се посрещат от външни източници. Искам да привлека вниманието ви върху ВИ. Използваме слънчева водна, но много малко се говори. използваме слънчева вятърна, но много малко говорим за водата. Има места в Европа, в които могат да се използват язовири, за да се съхранява водата. Знаем през колко трудности преминаваме напоследък и може би подобни ресурси могат да се използват а, и като енергоносители. Какво мислите за рециклирането? В каква посока да вървим? А, какво, какво следва да рециклираме? Това, което е само излишно? Или пък да използваме а, сметищата, каквито има много в държавите членки и те са потенциално добър източник на а, суровини, които могат да бъдат използвани повторно. Може би не бива да търсим само външните материали. А, нека да видим и вътрешните от вас, което вече разполагам. Още един въпрос. Не поставяме ли твърде много акцент върху новаторството? Може би рециклирането също а, може да ни осигури работни места, що се отнася до е, енергията от водата. Не е нужно да използваме стари 50 годишни решения. А, можем да използваме съвременни технологии, така че съществуващи ресурси с съвременни методи. И може би вътрешният пазар може да бъде разглеждан като източник на най-добри ресурси за бъдещето. Благодаря. Следващият. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Поточник, за интересното изложение. Много аз съм нов депутат. Аз дойдох на място на госпожа Ек, която сега е министър. оценявам идеите ви. Аз мисля, че ние имаме нужда от ясна екологична политика, която не пречи на фирмите, независимо от тяхната големина, а като на възможност, предпоставка за дългосрочна стопанска дейност. Споделям това, което казахте и е много важно а, да доразвиваме допълнително тези идеи. Нашата промишлена конкурентна способност а, трябва да се засили. Трябва да намалим зависимостта си от а, външни ресурси. Бихте ли казали няколко думи за това как да развиваме европейските ресурси, минерали, метали, също така горските продукти, мисля, че можем да ги използваме по рационален начин, в моята страна, както и в други скандинавски страни, се полагат усилия да използваме така наречените технически метали на място на традиционните метали. Съгласен съм с вас, че трябва да рециклираме, използваме повторно колкото може повече но имаме нужда от категорична екологична политика. Също така трябва да обърнем внимание на националните ресурси, да видим как да ги използваме по-добре. Господин Герек. Благодаря много. Имаше нещо, което не разбрах много добре, господин комисар. Споменахте още един метод за изчисляване на производствените разходи и ценообразуването. Оказва се, че на материалите се пада 40%, а труда 20%. Доколкото разбрах, искаме да намалим колкото може повече разходите за труд и да повишим разходите за материали. Ако искаме да останем конкурентоспособни, не можем а, да не повишаваме цените на материалите и суровините. разходите за труд означават пенсионни вноски и така нататък. Какъв ще бъде механизмът? Може би работодателите ще ще изплатят осигуровките на по-късен етап и по този начин ще преодолеем недостатъците, свързани с трудоемките производства. По-нататък ние не, не можем да не изразходваме енергия, за да добиваме ресурси от земята. Недобиваните суровини имат само геоложка стойност когато бъдат е, е, извадени, те, те едва тогава придобиват стойност. И разбира се, това не намира отражение в крайната цена. Бихте ли ни представили една таблица на, материал, на суровините и материалите, е, в която е отразена енергийната еквивалентност. Цените на материалите като функция на енергоемкостта. Господин Кели има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред, извинявайте, че закъснях. Аз бях на изслушване за назначаване на член на Сметната палата за моята страна. Впечатлен бях от това, което казахте за конкурентоспособността и защитата на околната среда от бизнеса, вместо да защитаваме околната среда от бизнеса. И имам един въпрос. В Европа сме си поставили цели 20% намаляване на CO2 до 2020 година, е, може би 30%, някои настояват за 40%. Можем ли да постигнем тези цели, да останем конкурентно способни? И да ставаме все по-конкурентно способни, особено ако останалата част на света, САЩ, Япония и Китай, решат е, да не следват този път. Къде ще бъдем след 5-10 години, ако сме добри граждани, които пазват околната среда, спазват набелязаните цели, дори ги преизпълняват. Но това економически изгодно или неизгодно ще бъде за нас. Госпожа Тикала има думата. Благодаря, и аз искам да благодаря на комисаря за изложението. И да кажа няколко думи за добивната промишленост, например въгледобива. Знаем, че това е важно за енергийната сигурност на Съюза. И мисля, че в стратегията, която искате, да градите за бъдеще, е много важно да приемем нови методи за въгледоби, в които са по-малко замърсяващи. Има други страни в света, като Китай, с термоцентрали, които цапат по-малко. В момента, в който говорим за ресурсите, би трябвало заедно с това и да мислим за определени ресурси, които не бива да остават неоползатворени. Тук в Европа можем да използваме методи, технологии, но за това са необходими инвестиции, за да може всичко това, което се основава на въглища, да се осъществява по незамърсяващ начин. По-нататък, що се отнася до енергийната структура до Европа, говорим за е, суровини, които нямаме в достатъчна степен, като уранът, например. Новите технологии могат да ни помогнат да намалим емисиите на CO2. Държавите членки могат да взимат решения за енергийната структура мисля обаче, че в такъв случай трябва да вземаме предвид енергийната ефективност. Ние съвсем не трябва да се отказваме от тези централи. Няколко думи за ВИ, на които се пада все по-голяма част в енергийната структура. За съжаление, има вятърни централи, слънчеви централи, които са затворени. Защо? Защото мрежата не е готова да поеме енергията, произведена от слънчевите панели в Испания. За една година са били инвестирани 5 милиарда, в Италия 2 милиарда крайна сметка една част от тези централи са затворени. Защо? Защото е не, мрежата не е готова да поеме цялата произведена енергия. Ето защо трябва да видим каква енергия произвеждаме и как може тази енергия да се използва реално. Последното, което искам да кажа – питайната вода. Тя се превърна в дефицитен ресурс, това число е в Европа, като последица от климатичните промени, а имаме нужда селското стопанство за битови цели, но и в, индустри... но и в промишлеността. Ето защо мисля, че ние Имаме нужда от стратегия за водата и ефективното използване на водата, която е ценен ресурс. Ето защо имаме нужда от научни изследвания в областта на новите материали. Господин комисар, това бяха въпросите зададени от моите колеги. Давам ви думата, за да отговорите на всички тях. Заповядайте. Ще започна с госпожа Хибнер. Въпросите зададени от нея. Ще започна с вода. Това беше последния въпрос – на госпожа Тикао. Разбира се, водата е ресурс, по който работим много активно. Приета е рамкова директива водата, която предвижда държавите членки да приемат и политика за ценообразуване. Това трябва да се осъществи на ниво Европейски съюз, но вече имаме законодателство, прието в тази област. Всяка година в своята дейност ние се опитваме да поставим акцент върху един конкретен въпрос. Миналата година беше биологическото разнообразие, тази година ефективността на ресурсите, до година акцента ще бъде върху водата, така че ние вече работим много активно по въпроса и към края на годината ние ще приемем така нареченият план Блюпринт за безопасност на водата в Европейския съюз. Там ще се из... използват като основа анализите е, за анализите на управление на водата в държавите членки е, и е, управлението на реките. Ще обърнем внимание на сушата и наводненията. Ще анализираме връзката с промените в климата и други проблеми. Така че това са предстоящите дейности. В, в тези области е, ние ще е, съсредоточим своите усилия. Що се отнася до рециклирането, това е част от нашата философия. Искам да ви напомня за директ... рамковата директива за отпадъците. Тази, в тази директива се въвежда понятието иерархия на отпадъците. Всяка държава членка е длъжна да прилага тази иерархия и да приеме а, планове за управление на отпадъците. На, разбира се, най-високият приоритет е максимално намаляване на отпадъците. На второ място повторно използване, след това рециклиране, регенериране на енергията от изгарянето и на последно място използването на сметища. Ситуацията в Европа, в различните страни е доста различна. Възоснова на данните от общите, с които разполагаме, има общини, в които почти няма сметища. Някои, някои от тях инсинераторите са по-мощни, отколкото бихме искали, но те нямат сметища. От друга страна има 7 държави членки, в които над 80% от отпадъците се депонират в сметища. Освен това имаме проблеми и с незаконните сметища, защото това е, което оказва най-тежко влияние върху околната среда. В, с всяка една от тези страни ние ще се обърнем към страните да приемат управление. Ние ще подкрепяме всички варианти, които са насочени към рециклиране и повторно използване. Днес финансираме дейности, свързани с сметищата. Това е неизбежно, защото в противен случай има градове, които ще потънат в буквуци. Това е нашата философия. Не съм а, разговарял все още по въпросите свързани с отпадъците в сметищата. Може би трудностите свързани с селекцията биха били твърде сериозни. Но разбира се, човек никога не бива да казва никога. Мисля, че ако се върнем на проучването, което споменах в началото за това как се оползотворяват ресурсите, някои се използват в действително максимална степен, рециклирането ще се превърне в реалност. дали използваме в достатъчна степен новостите и новаторството. Онова, от което имаме нужда, са ясни сигнали, че това развитие няма альтернатива. Ако достатъчно ясно представяме тази теза, тогава е, няма съмнение, че е, геният в фирмите ще се насочи в тази област, за разлика от миналото, когато беше насочен към повишаване на производителността. Има много сектори, в които дори няма нужда от, от човешка работна ръка, всичко е автоматизирано. Но в сектора на ресурсите това все още не е така. Разговарял съм с много фирми и те са съгласни, че диагнозата е правилна и а, е, това е посоката, в която са се ориентирали. По предвидливите са осъзнали, че бъдещето им лежи в, а, е, из, в по в минимално използване на ресурсите е, защото по този начин те могат да реализират економии. Мисля, че ние трябва да обединим и да съчетаем всички инструменти, с които разполагаме. Всъщност, господин Йохансон, това е и отговорът на въпроса за развитие на европейските ресурси. Мисля, че технологичният и научен гений е много важен фактор. Вчера разговарях с, Асоциацията на химическата промишленост в Европа. В процес на промени, разбира се, има губещи, има и печелещи, но те са убедени, че има възможности. Те се страхуват от от това, че няма да могат да използват някои много високо а, токсични а, химикали, унези, които са забранени по директивата РИЧ, и вместо това би, а, се насочват към производство на материали, които могат да използват а, за необходимите им цели. Ето това е. Това са тенденциите, които трябва да насърчаваме. Господин Герек. Мисля, че вие сте разбрали основното и зададахте много важен въпрос. Правилно разбрахте, че има известна непоследователност, която се състои в това, че искаме да използваме по-малко ресурси, от друга страна проповядваме по-високи цени за някои от тях, защото те ще свършат. И трябва да покажем, че има нещо, което не е наред там. От друга страна, ако ако има въпрос, по който различните сектори са, са съгласни, то е, че е, цената на работната ръка е много висока. За да компенсираме, можем да повишим данъците върху ресурсите. Струва малко скъпо, но пък изпраща е, необходимия сигнал и, по този, и освен това по този начин не се отказваме от растежа. Част от данъците, които, с които е натоварена работната ръка, ще могат да се прехвърлят върху друга област и по този начин ще можем да запазим това е, качество и равнище на живота в Европа, на което толкова много държим. Всъщност, е, в... мисля, че това ще се случи. Или политиците ще бъдем на вестоносците или реалността ще изпревари посланието. В някакъв случай реалността вече е пристигнала. Когато говорим за енергийни ресурси, когато говорим за енергийна ефективност, говорим за ефективност на един от ресурсите – но и аз мисля, че това е отчасти обяснението на вашия въпрос. Когато предлагахме ефективността на ресурсите, ние искахме да привлечем вниманието ви върху едно обстоятелство. Днес вече е постигнато съгласие по това, че имаме недостиг на енергия и трябва да направим всичко възможно, за повишаване на енергийната ефективност. И е, днес вече и, е, има съгласие сред бизнеса, че има недостиг на някои енергийни ресурси. Ако не предприемат мерки, пазарът ще ги накаже. Има някои ресурси днес обаче, на които все още не се гледа е, като на дефицитни. Това е неправилно. Рибата, например. Ако 88% от рибата в Европа е заплашена от свръхулов. Това не е в интереси на рибарите. В техен интерес е, риболова да бъде част от е, нашата економическа дейност и да се запази е, като такава. И трябва да управляваме по съответния начин. Водата, много от вас очевидно осъзнават това, водата е дефицитен ресурс, но цената не отразява това когато бях студент, ни, ни учиха, че а, водата е безплатно благо. Вече не съм толкова млад, не съм и толкова стар, обаче а, разбира, вече разбирам, че трябва да се предприемат мерки. Земята ще бъде изключително важен, важен ресурс. Има толкова много конкурентен натиск върху нея. Като граждани, които имат и които искат повече инфраструктура, селско стопанство, което произвежда храна. И от друга страна, Когато заведем децата сред природата, виждаме как очите им светват. Мисля, че трябва да се погрижим да опазим този ресурс и да в бъдеще. Господин Кели зададе въпрос за целите мисля, че трябва, на тях трябва да гледаме винаги в този контекст. Според мен, в контекста на борбата срещу климатичните промени има един въпрос, на който трябва да дадем отговор. А именно, реалност ли е, са промените в климата? Ако да, трябва да предприемем мерки. Факт е, че в в днешната ситуация в глобален мащаб е трудно да е, убедим всички, че това е така. Аз съм твърдо убеден обаче, че това са тенденции, за които трябва да сме подготвени. И рано или късно няма да има альтернатива. Въпросът е защо да сме ние първи, а защо другите да не са първи ако това няма альтернатива, също въжи и за ефективността на ресурсите у нези, които са подготвени, ще бъдат и това ще бъдат фирмите, те ще играят водеща роля. Но да не смятаме, че другите не виждат тази възможност. Ако погледнете петгодишният индустриален план на Китай, можем да кажем, че той е по-зелен от е, Европа. Те обаче е, имат известно предимство от нас. Аз говорих за някои, за настоя... за наследството, което имаме, което не се е развило в достатъчна степен не се е модернизирало. Ние сме развити общества, да го кажем направо. Е, Америка и Япония има същия проблем в Китай и други нови общества. Те просто се развиват е, и те тръгват от начало и те разбират е, тенденциите и изграждат капацитети в съответната област. За, що се отнася до слънчевите панели, например, те са вече най-големият производител. Европа все още е, е много силна в е, екологичното производство и аз мисля, че енер... ефективността на ресурсите е пътят, по който нашата промисленост ще стане по-силна и конкурентоспособна. Днес в Европейския съюз страната, която вече практикува това е Германия. Може би не всички знаете, че те вече са си поставили за цел за потребление на материали. Убеден съм, че Голяма част от техният успех е свързан и с солидни структурни промени, които осигуряват дългосрочната конкурентоспособност на економическата им база. Ето за това призовавам, когато призовавам за ефективност на ресурсите. Това е въпрос на екология, но и на конкурентно способност. Uh, и накрая въгледобивът. Вие сама много добре обяснихте енергийната структура залегна в нашата политика. Държавите членки са свободни сами да решават каква да бъде енергийната им структура. Те само, че нямат свобода по отношение на възобновяемите източници, тъй като всички ние сме поели ангажимент за 20% дял. Това е, е много важен е, насока на нашата политика. Заедно с е, господин Пибалкс аз отговарях за планът СЕТ, инструмент, който трябва да се подсилва. Една от инициативите беше повишаване на устойчивостта на въгледобива. Не можем да направим магическа промяна от един енергоисточник, замяната на един енергоисточник с друг. Ето защо трябва да потърсим начини за повишаване на екологичните параметри. Въпросът с, с мрежата, с, с преносните мрежи е действително много актуален. И за да обобщя, мисля, че това, от което имаме нужда е интегриране на политиките. Крайно време е да разберем, че а, раздробеността на а, политиките е пагубно. Ако всеки си работи само в своята област, в крайна сметка няма да постигнем нищо, ако ги интегрираме. Е, ще се окаже, че в един момент ще, няма да имаме нужда от е, допълнително законодателство. Е, всички ние виждаме, че замърсяването в градовете влияе върху здравето. Когато си съблечем вкъщи дрехите и ги погледнем, виждаме къде са нашите приоритети. Обеден съм, че това са проблеми от взаимен интерес. И за нашата комисия, и за моя ресурс, ние трябва да полагаме усилия за устойчиви, но и конкурентно способни дейности и политики. Děkuji vám, pane komisaři, за své колеги, за... Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви от името на колегите си за всичката информация, която споделихте с нас, за отговорите, които ни дадохте, много точни отговори. Едва ли е, това е последното заседание, което се занимава с тая тема, защото по такъв начин установяваме как е, да <clears throat> ползотворяваме ресурсите по най-ефективния възможен начин, което е едно от основните предизвикателства е, за Европа през следните години. Благодаря ви още веднъж и до нови срещи. Uh, Vážené kolegyně, kolegové, budeme tedy pokračovat v dalším bodu. Уважаеми колеги, продължаваме по програмата. Следващата точка от дневния ред е Европа за ефективно използване на ресурсите. Докладчик е господин Йохансон. Давам му думата. Thank you very much, uh, Chair. Uh, as I said before, благодаря, господин председателю. Както казах, приветствам предложението на комисията и в доклада си съм подчертал следните четири момента. Европа трябва да, раз, да отдели економическия растеж от потреблението на ресурси. Това ще повиши конкурентоспособността и зависимостта от суровини. Второ, значението държавите членки да засвидетелстват ангажимент по изпълняване на тия предложения. По-тясно сътрудничество с държавите членки. Важно е комисията да излезе с ясни цели, за да може да се мери напредъкът на държавите членки. Трето, приветствам идеята на комисията данъчното облагане да се премести от труда върху потреблението на ресурси. Също така приветствам това да се, се насърчават държавите членки да намаляват субсидиите, които имат отрицателно въздействие на околната среда. И не на последно място, аз съм от Швеция и е, това бе и един от въпросите ми към комисаря. Ние от северните страни е, имаме потенциал да дадем своя принос за задоволяване на нуждите от полезни изкопаеми в Европа, в това число минерали, метали. Накрая, искам да кажа, че за първи път участвам дейно в дейността на тази комисия. Надявам се да си сътрудничим, така както вие си сътрудничахте преди с госпожа Ек. Много ползотворна беше работата с докладчиците в Сянка. Надявам се парламента да говори с един ясен глас по този, е, глас по този така важен въпрос. Благодаря. Благодаря ви, господин Йохансон. Мисля, че винаги докладчиците в сянка си сътрудничат много тясно и по-затворно с докладчиците. Приветстваме ви в нашата комисия и ви желаем успешна работа и по-нататък. Господин Герек има думата. Благодаря ви, господин председател. По принцип това е едно продължение на разискванията с комисара – Относно суровините и отделните механизми, които служат за подобряване на положението. Когато дискутираме тази тема, не бива да забравяме какво, кое доведе до сегашното положение. Има три причини за това положение. Първо, растежа на населението на нашата планета. Няма съмнение, че Земята не става по-голяма, площа на планетата не се увеличава, а ресурсите на глава от населението намаляват. Освен това, има един механизъм, който донесе до това, че определени държави като Китай се опитват да постигнат по-голяма добавена стойност и не е за очудване, че редкоземните елементи, искат да си ги запазят в къщи и да ги превърнат в продукти, които носят по-голяма добавена стойност. Не искат да продават редкоземни елементи на други държави в света. Русия също ще се модернизира все повече и ще върви по този път. Тоест, ресурсите ще ги иска да обработва в... у дома. Така че от тези развития трябва да бъдат взети предвид и да се отчитат. Трябва да сме ясно какво е положението. Още един аспект. Скоро ще се окаже, че стоманата и цемента и други а, масови стоки в... ще се купуват от Турция или от Индия. Защото по някаква причина ги няма в други държави. Като полезни изкопаеми. Бе говорено и за заместването на ресурсите. Има различни начини за такова заместване. То е свързано с начинът на потребление. Често имаме работа с продукти, които се преработват многократно. И при определени материали има големи резерви, но ние по принцип повишаваме непрекъснато ентропията върху нашата планета – и за да използваме по-редки суровини, трябва повече енергия да използваме, например, редкоземните елементи. Използването на местни ресурси, естествено, е много важна тема. Правилно бе казано, че Германия и германската економика разчита на местни ресурси и благодарение на тези мерки днес не се намира тол... не е толкова засегната от кризата, както други държави. Но относно използването на собствени ресурси, трябва да се има предвид, че много мултинационални концерни извършват кражби, така да се каже, в други държави. Едно е ясно по-доброто използване на ресурсите в Европа няма да бъде възможно, ако не участва местното население в това. Тоест на хората трябва да се каже, ако, ако се използват тези ресурси, ще възникнат работни места и ще се подобрат условието в региона. Госпожа Хибер, благодаря. Аз говоря, говоря от името на Мартин Киевич, който искаше да направи предложение по този доклад. Неговата позиция е следната. Той приветства съобщението на Европейската комисия за ефективно използване на ресурсите в Европа. Благодари на докладчика за това становище и казва, че е важно Европейският парламент активно да участва. Но едно нещо трябва да бъде взето предвид. Разбира се, на нас не трябват по-добри производствени модели, по-добро използване на ресурси и по-добро използване на отпадъците. Ние трябва да помислим как производството, използването на ресурсите, не само да станат стане по-добре за околната среда, но и с по-добро въздействие върху здравето на нашето население. Но Европа има ли ресурси? По-късно беше трудно да се добиват ресурсите. Днеска технологията са напреднали и е по-ефтино. Е, трябва да заложим на рециклирането, тъй като не всички ресурси са налични при нас в нашите държави. Освен това, трябва да продължи търсенето на ресурси в Европа, тъй като потребността непрекъснато нараства. Не може да се каже повече рециклиране, а по-малко търсене на нови ресурси. Тук ни е нужно повече публична подкрепа, инструменти за а, получаване на подкрепа от обществеността. Комисията направи предложение, например, за промяна на системата на производство, по-добро използване на материалите по, в целият цикъл на производство, но ни е нужна и подкрепа на гражданите при изграждането на тези нови модели. Относно отпадъчното стопанство. Става дума не само за нови е, модели на обработка на отпадъците, но и по-добро управление на отпадъците. Относно шистовия глас, много неща са възможни, но традиционните източници на енергия не биват да бъдат забравени. Например, въгледобива може да стане по-чист не бива да се залага само на един ресурс, защото това може да се отрази зле на економиката и да доведе до рецесия и няма да позволи да се развиват определени технологии. Ние трябва да е, имаме предвид непрекъснато различни сценарии, песимистични и оптимистични сценарии. Всички економически фактори трябва да наблюдаваме и да и да имаме пред всички източници на енергия. Въглищата, възобновяемите енергии и изхождайки от това да изграждаме амбициозни планове. Надявам се, че ще разработим мерки в областта на управлението на продуктите, мострите и по-добро използване на суровините. Благодаря. Благодаря. Справо. Това беше последната заявка за изказване, тъй че давам сега думата на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Комисията, както чухте от самия комисар преди малко, говори по този въпрос. Аз много малко има какво да добавя. Приветстваме обвързването на плановете за ефективно оползотворение на ресурсите с конкурентоспособността. Това е залегнало и в доклада ви. Също така разчитаме на ангажимента, ангажираността на държавите членки в изпълнението на политическите предложения да се работи заедно с комисията предложенията, залегнали в пътната карта за ефективно ползатворяване на ресурсите. Една от задачите е да се синхронизират е, целите между комисията, европейското ниво, националното ниво. И е, много се радваме, че е, има подкрепа от страна на парламента. Работим също по преместването на данъчното облагане от такова, което е съсредоточено върху труда, върху оползотворяването на ресурси. Това ще спомогне за фискалната консолидация, както каза и комисаря. А, днес е прият плана за годишния, годишния план за растежа. Там също се подчертава значението на а, прекратяването на субсидиите с отрицателно въздействие върху околната среда. Също отразяваме различните предложения, които бяха отправени и от други евродепутати днес. Принципа, на който почива пътната е, по пътната карта е, е принципа на е, цикличната економика. Това е нещо, което и вие споменахте и е от голямо значение, защото в крайна сметка трябва да намалим отрицателното въздействие върху околната среда. Отчитаме също и, и това, което казахте, различните мнения за а, намаляването на ползването на ресурси, които все още са важни за Европа. Да благодаря на всички за проведените дебати и очаквам с нетърпение да се сътрудничим отново и в бъдеще. Благодаря. Докладчика дали има какво да добави? Uh, chair, I just want to е, say thank you to my... Искам просто да благодаря на колегите и на комисията за бележките, които споделиха с нас. Ще се радвам да работим заедно и в бъдеще. Аз и председателя сме работили в Комитета на регионите. Аз бях представител на АЛДЕ, тъй че имам доста опит с сътрудничеството. Та е, надявам се нещата да се развиват добре и с предложенията, които разгледахме днес. Благодаря ви. Крайният срок за внасяне на предложения за изменение е четвъртък, четвъртък 1 декември 12 часа. Това бе последната точка от дневния ред. Е, естествено има и точка разни. Има ли някой нещо по тази точка? Не. А следващото заседание ще се проведе на 29 октомври от 15 часа тук в Брюксел. Благодаря ви.